гласове 638. Абсолютно мнозинство 320. Чета броя на гласовете за отделните кандидати. Господин Ламсдорф 393 гласа. Госпожа Луначек 441. Папа Димулис 469. Онореволе Паско. Господин Пашко 517. Тарант 261. Избрани са господин е, Пашко, Папа 469. Луначек и Папа Димулис. И господин Ламсдорф. На основата на а, втория тур заместник председателите са е, избрани и искам да поздравя колегите за постигнатите резултати. В съответствие с правилника за дейността на парламента, подредбата на заместник-председателите отговаря на броя гласове, които са събрали в съответствие, както казах, с правилника за дейността. Що се отнася до избора на квестори, предлагам да се определи крайен срок за внасяне на кандидатурите до 16 часа. Кандидатурите трябва да бъдат внесени при кабинета на а, генералния секретар R00101. От 16.30 започва подготовката на бюлетините. От вчера протоколът вече е разпространен. Имате ли бележки по него? Тогава протоколът е прият. И така продължаваме а, по а, дневния а, ред. А, и това е заключение от заседанието на Европейския съвет от 15 декември.